Поздравявам една делегация от Кюрдистан, Ирак, под на, те, нашите, нашите гости се намират в трибуната за гости. There е, е.